Uh, good morning, ladies and gentlemen. Slow... Добро утро, дами и господа. Постепенно залата се запълва и след като имаме повече от 10 депутати в залата, можем да започнем заседанието. 4, 5, 6, 7, 8. Well, дори е. повече от 10 имаме. И така, нека да започнем заседанието. Вчера след обед ние имахме семинар 3,5 часа за цифровия дневен ред. Отворен за нашата комисия, както и за останалите парламентарни комисии. Много интересна беше дискусията. Тези 3 часа и половина Имахме енергиен форум вечерта, а сега започваме заседанието на политическата, на а, парламентарната ни комисия. Ще имаме доста натоварен дневен ред. Имате дневния ред пред себе си. Ако нямате бележки по нея, можем да я приемем, да приемем този дневен ред без никакви промени. И така ще заседаваме до четвъртък вечерта. Съобщение на председателя е следващата точка. За четвъртък ще се добави точка 14а. Това е за четвъртък. Това е много важно. Колеги, моля за вашето внимание. Изменение към директивата за качеството на енергоисточниците и на директивата за възобновяемите енергоисточници и промяна в земеползването. Обсъждане на второ четене. Какво е необичайното? Защо се включва тази извънредна точка в дневния ред? Като комисия ИТРЕ ние нямаме влияние върху второто четене. Отговорната комисия, комисията по околната среда, НДИ. Но имаме докладчик, сътрудничам си с ЕНВИ, участвахме в първото четене, така че и сега бихме искали да окажем влияние в известен смисъл, тъй като имаме ясни постулати от гледна точка на комисията ИТРЕ. Господин Вен Ланген, той замени господин Видел Квадрас като наш докладчик и той ще ви предоставя информация за актуалното състояние на нещата за второто четене. Ние като комисия ИТРЕ Искаме да повлияем второто четене, като следваме, разбира се, процедурата. И можем да правим предложения за изменения. Това е дори наш дълг като комисия. И така, това ще бъде допълнителна точка за утре, 14А. Трета точка – одобрение на протокола вие имате протокола от 17 ноември. Ако нямате коментари, ще считаме, че тези протоколи са прияти. Благодаря ви. Преминаваме към четвърта точка. Председателство на съвета на Европейския съюз, посещение на Анрис Матис, латвийски министр на транспорта което за нас означава далеко съобщения, информационни и комуникационни технологии. Добре дошъл в Европейския парламент, господин министър. Радвам се, че сте тук. Бих искал да ви информирам, че господин Матис ще представи приоритетите на латвийското председателство в областта на далекосъобщенията и на информационните и комуникационни технологии. Този дебат ще продължи час и 15 минути. Това е съвсем обичайна среща от този характер в нашата комисия, но е необичайна от гледна точка на това, че сега председател е Латвия. Както знаете, за пръв път в историята Латвия поема председателството на съвета. Поздравявам колегите от Латвия за това. И така, нека да започнем диалога между председателството на съвета и съответната парламентарна комисия. Господин Матис, искам да ви дам думата. Очакваме да чуем вашият обзор за това какви са приоритетите на латвийското председателство в областта на далеко съобщенията на информационните и комуникационни технологии. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Бузек, уважаеми дами и господа. На първо място искам да благодаря, че ми давате възможност днес да разговарям с вас. Зад гърба ни са вече изборите, зад гърба ни е сформирането на новото, новата комисия, а Латвия пое председателството в тези наши времена въпросите, свързани с цифровизацията, играят все по-важна роля. Нашето председателство е на мнение, че Европа трябва да предприеме действия, за да постигне економически растеж, нови инвестиции и повече заетост. А за тази цел Европа трябва да се възползва от всички възможности на дигитал, от всички дигитални възможности. Според нас, ако се възползваме от тях през следващите 4 години, можем да постигнем съществен растеж в Европа и да създадем стотици хиляди нови работни места, както и да имаме общество базирано на знанието. Информационните технологии се развиват страшно динамично и означават за Европейския съюз е, устойчив растеж, интегриращ растеж. Има, разбира се, и трудности, които трябва да се преодолеят. Приоритетът на председателството ще бъде завършването на цифровия вътрешния пазар и дигитализацията на публичния сектор. Стремим се, ще се стремим и към повече сигурност в е, цифровата среда. През 2014 година в заключенията си съвета а, прикани държавите членки с възможно най-бързи темпове да приключат работата по завършването на цифровия вътрешен пазар. Още преди Европейския съвет през юни 2015 година комисията бе призована, е, т.е. комисията бе призована да излезе със своя доклад за дигиталния вътрешен пазар още преди този съвет през юни 2015 година. Предвиждаме дискусии на високо ниво по този въпрос на 17 и 18 юни в Рига ще има конференция на тема цифровия дневен ред, където ще могат да се обменят мнения и информации за стратегиите на държавите членки. Ще има и участници от неправителствения сектор, от бизнеса и въобще от всички засегнати страни. Малко след това на 25 и 26 юни министър-председателите и президентите ще разговарят за тази а, стратегия и ще се опитаме да разработим насоки по сектори. Въпросите, свързани с данните, са, вече са сърцевината на нашето общество. За нас е важно да имаме открита политика в областта на данните, повече развойна и иновационна дейност в полза на нашите граждани. Ние ще насърчаваме тези иновации. Е, като дадем тласък на една открита и стабилна развойна дейност, отново базирана на дигитализацията си сигурността на мрежите и данните, разбира се, е основна предпоставка за функционирането на обществото и економиката. Ето защо особено активно ще се заемем с предложението за директива за мрежовата сигурност и сигурността на данните. защото по този начин ще повисим сигурността си както на национално, така и на европейско равнище и ще допринесем за по-добро международно сътрудничество. Действително сме решени да доведем до край нещата с проекто директивата, още повече, че наскоро имахме доста атаки хакерски и такива ще съществуват и за напред. Ето защо ще се стремим към компромис в съвета с, с парламента и съвета. Този, тази проектодиректива е първото пред, законодателно предложение в тази област и ние смятаме, че подходът е много правилен, а именно стимулиране на сътрудничеството между компетентните органи, частния сектор, НПО-тата и държавите членки. Целта ни е също така да укрепим вътрешния дигитален пазар, да разработим всички сектори, свързани с това. Ето защо сме решили да работим по регламента за вътрешния пазар в областта на електронната комуникация. Това е регламентът ТСМ. Благодарим на парламента, че още през април миналата година изрази своята позиция много ясно. дискусиите по това, тази проектодиректива бяха доста изострени на момента. Държавите членки бяха притеснени как ще се прилага практически ТСМ регламента. Ако, например, се отмени отменят таксите за роуминг, в едни държави членки ще се повишат разходите за мобилна комуникация, а в други ще се намалят, ще е, се попречи на инвестиции в инфраструктура. И нези граждани, които не ползват роумингови услуги, ще трябва да финансират онази част от обществото, която може да си позволи да пътува в чужбина. Но въпреки съществуващите трудности и сме решени да се стремим към компромис и диалог с парламента. Ако това ни се отдаде, ще успеем още в рамките на нашето председателство да приключим работата по проекто е, регламента. За да осъществим това, сме подготвили пътна карта и сега в момента се работи по новата редакция на проекто регламента на базата на неутралността на мрежите и намаляването на разходите за роуминг. По отношение на неутралността на мрежите, апелираме за вашата подкрепа по отношение на подхода към свободен, безплатен интернет и хармонизирани условия за, то, за достъп в Европейския съюз. Докато за роуминга предлагаме подхода Roam Like at Home Plus, т.е. роуминг според условията на съответната държава плюс малка такса за чужбина, т.е. на минута да се плащат максимум 5 евроцента за мегабайт. Също 5 мегабайта за, СМС 2 евроцента на практика тази такса всъщност ще намалее наполовина, защото самите оператори ще се конкурират помежду си. Освен това, а, предвиждаме за всеки потребител да има а, гратисен, а, гратисна възможност за спешни обаждания. Така че за до 3 години да се намалят разходите за роуминг, а операторите да не търпят загуби, когато осигуряват роумингови услуги. Три и половина години след приемането на регламента се предвижда таксата да се намали още повече, тъй че в крайна сметка да стигнем до нулеви разходи. спрямо местните цени за комуникации. Смятаме, че в областта на неутралитета на мрежите и роуминга това е един много добър компромис и се надяваме да срещнем разбирането на парламента. Надяваме се и на добро сътрудничество в рамките на тристранните преговори. Ако сега не постигнем споразумение, то следващия шанс за това ще се появи едва при преразглеждането на сега действащия регламент за роуминга, т.е. най-малко две години по-късно. Латвия е, възнамерява да работи и за напред по директивата за достъп до мрежите, за да осигурим на нашите потребители по-добър достъп до уебсайтовете в, в публичния сектор, като искаме да обърнем специално внимание на достъпа за хора с увреждания – Освен това, смятаме да съсредоточим вниманието си и върху е, случващото се в САЩ с службата, която раздава IP адресите ще наблюдаваме и това, което става в ИКАН, е, службата, която дава имена и адреси в е, интернет очакваме да се подобри отчетността през 2015 година на тези органи. Системата Галилео също много важен момент за нас. Галилео и Егнос дават възможност за повече производителност на нашата промишленост. Необходимо е, ни е наистина независима сателитна навигационна система, за да управляваме своите интелигентни транспортни системи и интегрирани мрежи. Ще следим внимателно какво става в тази област, е, защото става въпрос за е, услуги по линия на Галилео и по линия на сателитите. И в заключение искам да благодаря на парламента за конструктивното отношение, показвано до сега. Наистина ни предстои едно много интересно полугодие. Успехите ни ще зависят и от готовността за компромис, може би предложението за компромис за регламента за роуминга няма да се хареса на всички, но все пак смятаме, че това е стъпка на пет. Така че с нетърпение очакваме сътрудничеството с парламента. Всички справ, свързани с телекомуникацией. Благодаря, господин министр, благодаря за информацията за програмата на латвийското председателство през едните 6 месеца. Сега по обикновената процедура ще давам думата първо на нашите координатори и след това ще дам възможност на господин министър да отговори. След това и останалите депутати, които искат да задават въпроси, ще имат тази възможност. И след това ще приключим дебата и ще дадем още един път думата на господин министра за заключително слово. Господин Кошан Кариц от името на НП. Благодаря. Благодаря за вашето уводно слово. Мисля, че всички в тази зала разбират, че по време на вашето председателство се надявате да завършите работата по регулирането на единният пазар на телекомите. Нещо, което е решение, което предстои на съвета. Ние вече доста време чакаме нашите партньори от съвета да се приготвят за тази работа. Бихте ли могли да ни кажете в малко по-големи подробности какво според вас е необходимо да се предложи, за да бъде завършена тази работа и какви са главните пречки според съвета? Тоест, какво ще направите и какво ще свършите, което други председателства не са успели да свършат? Сега госпожа Крел. Много ви благодаря за нашата политическа група. Цифровия дневен ред е един от най-важните въпроси, свързани с бъдещето, защото от една страна е важно за промишлената политика, но и за социалната политика. Наистина гражданите трябва непременно да имат достъп до всякаква информация. Затова и въпросът за неутралността на мрежите за нас е от изключителна важност. Най-ме интересува а, понеже вие се обърнахте за разбиране към парламента. Аз искам да ви попитам какво разбирате вие под неутралност на мрежите, защото има разли, различни схващания по този въпрос, а е много важно да се уточним, за да можем да обсъждаме не съм сигурна дали компромиса, който предлагате за нас е, домашен, е достатъчен, защото за нас въпросът за намаляване на таксите за роуминг за нас е изключително важен. Помня, че госпожа комисарят беше съобщила, че от средата на тази година роуминга ще бъде абсолютно безплатен, т.е. нулеви цени, така че не знам какво е полето ви за маневриране при преговори intervention on behalf of S&D. Now, uh, now on behalf of ECR, Mr. Toshenovsky. Děkuji. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на господин министр за това, че дойде на заседанието на нашата комисия. латвийското председателство очевидно ще обърне специално внимание на нашата комисия и на цифровия дневен ред. Въпрос, по който нашата комисия работи вече от няколко години. Цифровият дневен ред има голямо значение за по-нататъчното економическо развитие на Европа. И Именно за това очакваме е, латвийското председателство да е, помогне за напредък в тази област. Достъпът, особено достъп до високоскоростен интернет е особено важен, тъй като съществуват разлики не само в покритието, но също така и в достъпа до интернет в различните страни членки. Има също така и много големи разлики в това доколко е осигурен достъп до високоскоростен интернет. Бих искал да попитам как ще решавате този проблем, защото, както знаем, с увеличаването на трафикът на данни, търсенето на високоскоростен интернет ще нараства. има програма, наречена СИЕ, именно именно а, а, за, в нея се предвиждат по-нататъчни съкръщения на а, предвижда се по-нататъчни съкръщения на финансирането на тази програма и тя е именно за достъп до високоскоростен интернет. Как виждате развитието на високоскоростния интернет в бъдеще? Thank you. Uh, I'd just like to uh, touch upon... Господин Петърсен. Исках uh, да спомена нещо, което може би така не е uh, така строго погледната част от вашия, те, вашия е, портфел. Но когато говорим за всички ангажименти, това трябва да се спомене, особено когато става дума за регламента за защита на данните. Много важно е тази важна тема най-сетне да бъде разплетена и да се вземат необходимите решения. Това е свързано с цифровия дневен ред. И затова искам да попитам, кога ще има нови стъпки от страна на съвета по регламента за защита на данните, тъй като този въпрос блокира напредъка в други изходни области. Благодаря. Госпожа Капел. Благодаря. Добро утро, господин министър. Благодаря за информацията и за това, че възнамерявате да правите нови предложения по директивата за сигурност на данните и регламента за роуминга. Това е много добър подход. Също и намеренията ви по отношение на директива за достъп до мрежата е много добър подход. Искам да ви попитам нещо, което е свързано с качеството ви на министър на транспорта. Говоря за приемането на четвъртия ЖП, железопътен пакет. А, знаете, въпросът не е безспорен. Има големи различия между държавите членки в техническо отношение съвместимостта. Така че искам да ви попитам първо какви компромисни предложения ще предложите на съвета и дали ще има припук, е, ще може да се съчетае ефекта от ЖП пакета и цифровия дневен ред. И още един въпрос, пак в същата област, Латвия е, участва много активно по директивата за високоскоростните влакове. Предвижда се дестинация Рига, Москва, е, Рига, Талин и така нататък. Смятате ли да предприемете конкретни мерки в това отношение? Thank you very much, Barbara, for your question. And, uh... Благодаря за въпроса. От името на зелените има ли желаящи или от, или от ГУЕ? Да, имате думата. Благодаря, господин председател. Когато става дума за разходите за ромин, според мен въпросът е как да се съчетаят тези цени на роминга с цените в отделните страни членки. Ако се наложат а, лимити, които ще бъдат в полза на големите предприятия, на монополите, а, а те фактически а, имат а, така, достатъчно сили да разговарят от името на клиентите. А, как ще се преговаря с другите фирми и с а, другите заинтересовани страни? Благодаря. С това приключихме въпросите от политическите групи и сега, господин министр, бих ви помолил за вашите отговори. Благодаря, господин председател по отношение на въпросите. Първо съм длъжен да благодаря за тях. Ще се опитам да от да ги групирам в об, об, отговорите си. Първия така комплекс от въпроси беше свързан с регламента за роуминга. Какво сме направили до сега, какво възнамеряваме да правим. Какво да ви кажа, още в първите седмици на нашето председателство изготвихме пътна карта за по-нататъчните си действия във връзка с таксите за роуминг и неутралността на мрежите. Тази пътна карта всъщност е график, който беше разпратен на всички държави членки. Днес се предвижда, предвижда неформална дискусия с комисар Екингер и представители на държавите членки. Ще се обсъжда по-нататъчният е, по-нататъчния подход, е, възможностите за постигане на консенсус между държавите членки. Сега, абсолютно отпадане на таксите за роуминг, според нас е в момента е невъзможно. Просто няма е, съгласие по този въпрос. Затова решихме да вървим на малки стъпки. За следващите две години ще можем три пъти да намалим роуминга, както за разговори, така и за обмен на данни, което ще даде на гражданите повече и по-добри възможности да се възползват от мобилните комуникации. А сега за неутралността на мрежите. Това, което предлагаме ние, е, услугите свърз... са... е свързано с услугите по отношение на достъпа на интернет и най-вече е, отсъствието на всякаква дискриминация при даването на достъп до мрежите. Това е много важно. Освен това, ние държим а, операторите да нямат възможност селективно да ограничават услугите, когато ги предлагат. И в това отношение сме изготвили график, спратили сме го на държавите членки и от следващата седмица започваме компро, а, преговори и търсене на компромис. Ако нещата вървят добре, ако такъв компромис бъде постигнат, то до съвета през март ще сме се споразумяли за общия подход и ще можем да започнем обсъждане с парламента подчертавам още сега, още от утре няма да можем напълно да отменим таксите за роуминг, но все пак намираме, че а, напредъкът е в това, че сме избрали този постепенен подход а в рамките на следващите години наистина ще може да се стигне до нулеви тарифи. Това е компромисът, който ние предлагаме и който виждаме като единствено реална възможност. Що се отнася до достъпа до мрежите, високоскоростен интернет и възможностите в това отношение – в някои държави членки има чудесни възможности за високоскоростен интернет, в други не толкова чудесни. Някои се нуждаят от инвестиции за инфраструктура, за да осигурят на всички достъп до високоскоростен интернет. Във връзка с това, комисията разработва критерии в рамките на инвестиционния план на Жан-Клод Юнкер, включително и понеже там са предвидени и инвестиции за телекомуникации и инфраструктура, именно за да могат всички държави членки да имат равни възможности да ползват тези услуги. Всичко това би могло да стане още в рамките на нашето председателство, т.е. да се възприеме този подход. Сега попитахте за регламента за защита на личните данни. Ако се вгледаме в цифровия вътрешен пазар, ще разберем колко важна, важен е този регламент за защитата на данните. Комисията в момента разработва нова стратегия по отношение на цифровия вътрешен пазар, която ще бъде приета още в първото полугодие на тази година. Тя е наш приоритет и там е мястото, където ще бъде разработена и стратегията за защитата на данните. Попитахте за четвъртия ЖП пакет и осъществяването на връзките. Вчера разговарях с комисията, отговаряща за транспорта. Там много подробно разговаряхме за този пакет, за политическите и техническите му стълбове. Що за се до техническия стълб, обсъждането продължава в рамките на тристранните преговори, които ще започнат още през януари. За железопътния пакет имаме нова инициатива, ново предложение, което сме представители на, представили на държавите членки до края на януари. Ще видим как ще реагират те. Новото, новия регламент е малко смекчен. Толкова за политическия стълб. Чакаме реакция. Разбира се, че железопътния пакет е много важен, за да имаме единно железопътно пространство. Попитахте за балтийските дестинации. Болтика ще е, е, свърже Берлин, Рига, Талин, Полша, Западна Европа. Такъв е планът, работи се по него, той се следва. и до края на нашето председателство се надяваме да сме в състояние да а, излезем из предложение за финансирането, защото въпросът е важен включително и от геополитическа точка, за да свържем а, Балтийския регион с останалата Европа. Благодаря ви за тези отговори. Давам думата на следващите оратори, за да поставят Горим Господин Теличка. Добро утро, господин министър. Вие имате ресор, който обхваща работата както на ИТРЕ, така и на Комисията по транспорта, така че ви предстои много работа и не ви завиждам, но ви желая пълен успех. Имам няколко бележки и въпроси. Вие отговорихте вече на някои от е, тези, които исках да поставя във връзка с неутралността на мрежата. Считам, че е, курсът, е, който възнамерявате да следвате, е ясен. Винаги високо съм оценявал откровеността на латвийските министри. Позволете ми аз да бъда откровен. Сега държавите членки и слизат с аргументи, които не са нови. По тях са водени обсъждания, комисията ги е обсъждала също. Когато говоря с фирми в областта на далеко съобщенията, те ми казват, че ако може да се забавят нещата, защо да не приемем това? Така че бих искал да ви помоля да имате предвид, че каквото и да направите, каквото и направи Европейския съюз по цифровия пазар, всичко това ще бъде значително подкопано, ако приведем в действие половинчати мерки по отношение на роуминга. Това, което се предлага, ми се струва, че не е достатъчно. След две 3 години или 5 години едва ли нещата ще се променят, но политическата цена ще бъде твърде висока от това забавене. Ние трябва да поискаме също и от нашия секретариат, от звеното за осъществяване на оценки на въздействието на нашата комисия ИТРЕ, да види какви ще бъдат последиците от мерките, които възнамеряват да се прилагат от отделните държави членки. Въпросът е много сериозен, така че не може да се пазарим по него, за, защото това може да доведе до много висока цена. Затова аз предлагам да бъдат премахнати а, таксите за роуминг, а не просто да бъдат намалени. Следващият оратор. Благодаря ви. Мисля, че това, което споделихте, в голяма степен съответства на нашите намерения, но все пак бихте ли ни казали как ще постигнете това, което казахте, че ще направите? Един от въпросите не беше обсъден все още в достатъчна степен. Става дума за инструмента за мрежите. Надявам се, че ще може да се постигне съгласие между парламента и съвета. По регламента TSM, а именно за единия телекомуникационен пазар, на 3 април 2014 беше одобрен, сега вече е януари 2015 година. Комисията изпълни своята част от, от ангажиментите, направи го и парламента в рекордни срокове. Ние излязохме с предложение, което според мен и от наша гледна точка отчете повечето от предложенията на комисията. Сега съветът трябва да изготви своята обща позиция по въпроса. Надявам се, че това ще може да се случи по време на латвийското председателство. Трябва да действаме бързо. Вие казахте, че не можете да изготвите обща позиция в съвета преди месец март но това означава просто да протакаме нещата, трябва да действаме бързо. Реш... Съвместното вземане на решение, процедура, която е на лице, институциите трябва да се ползват от тази възможност, трябва да има сътрудничество между институциите. Комисията прави предложения, парламентът може да предлага изменения, именно това сме направили в случая. Сега резултатът е да имаме сътрудничество и да постигнем съгласие между Европейския парламент и съвета има различни мнения по роуминга. Току-що беше казано това. В крайна степен обаче нещата опират до политическа решителност. Аз съм напълно наясно за състоянието на пазара. Ако видим движението на населението, ако отчетем, че някои райони са по-туристически, други не толкова, трябва да отчитаме какви могат да бъдат последиците за тях. Повече от 7 години имаме регламент, що се отнася до роминга, но политическото решение е това, което ще даде стимул за намирането на окончателно решение. Съветът и парламентът трябва да отчитат интересите на гражданите и какво по-добро, ако да, от вземането на решение по отношение на роуминга. Това ще допринесе за общия европейски проект. Това е нещо, което е осезаемо, но добавя на стойност за гражданите, за малките и средни предприятия, за неоткриващите се фирми. Те искат да имат достъп до този пазар от 500 милиона европейски граждани. Затова е в интерес на всички ни, в интерес на вземащите политически решения, на политическите лидери, да постигнат максимално скоро съгласие помежду си. Ключовият въпрос е да се стигне до бързо провеждане на триалога между парламента и останалите две институции Именно това ви моля да направите, господин министр. Обедена съм, че латвийското председателство ще постигне успех в тази толкова важна сфера. Повечето от изказванията и въпросите се отнасят до роуминга, казва председателят Бусек. Благодаря на всички, които взеха отношение по въпроса. Господин Ториньо е следващият оратор. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя министъра, да поздравя латвийското председателство. Искам да приветствам вашите предложения в областта на цифровия дневен ред. Много важно е тук в парламента и в отношенията ни с парламента да излезем с обща дефиниция по тези важни понятия, а именно цифровия дневен ред и енергийния преход. Те са двигатели на економическото съживяване в Европа. И ако те излязат от строя, ще ни е трудно да се възстановим. Затова трябва да е, използваме на натрупаната инерция, да видим какво допълнително може да се направи по цифровия дневен ред. Тя се отнася, според мен, не само до цифровизацията, Това е само основата, на която можем да стъпим за всичко останало. Европа обаче се нуждае от лидерство, нова вълна от технологии, която се базира на цифровите технологии. Ние искаме да сме водещи в тази нова цифрова вълна. Трябва да инвестираме за това в голяма степен в научните изследвания. Трябва да сме изключително селективни при подбора на проектите, които ще финансираме. от е, Европейският фонд за стратегически инвестиции. Трябва да сме също новаторски настроени в е, всичките ни действия. Затова е много важно да наблегнем на иновациите, а не само на цифровизацията и на достъпа. Вие говорихте за управлението в интернет. Господин министр, очаква да чуя нещо повече от вас това отношение. Има доста въпроси, които в момента се обсъждат. Аз съм докладчик по оперативната съвместимост. Ще разгледаме този въпрос утре на нашето заседание. По какъв начин латвийското председателство възнамерява да превърне цифровия дневен ред в нещо повече от една обикновена стока, независимо, че тя може да има политическо измерение, и как това може да се превърне в основа, на която може да стъпи Европа, за да има лидерски позиции в тази област. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на министъра за това, което ни разказа. Моите въпроси са свързани с две теми. За, за роуминга достатъчно се каза. Ние, депутатите в този парламент, от години вече мечтаем за безроумингова Европа. Така че имам пълно доверие, че вашето председателство ще направи всичко, което е по силите му и ще даде газ след като имате такъв график за постепенни действия, мисля, че подходът е разумен. Благодаря ви, имате пълната ми подкрепа. Била съм докладчик по регламент за роуминга, тъй че разбирам какво, за какво става въпрос но искам да попитам и това, което каза и колегата Цуриньо. Разбира се, че цифровата, цифровия дневен рек е повече от неутралност на мрежите и безплатен роуминг. Ние тук сме комисия по промишлеността. Нашата промишленост трябва да оцелява и да се развива в дигиталния свят, трябва да се променя, трябва там, където Европа е силна, примерно автомобилостроене, химическа промишленост, машиностроене, всичко това трябва да се адаптира към а, цифровата среда. И искам да попитам по време на вашето председателство, ще има ли конкретни инициативи в това отношение, за да подготвим нашата промишленост за дигитализацията? Какви рамкови условия трябва да се дадат на, рам, на европейско ниво, за да се постигне напредък и в това отношение? Също съм любопитна да и, и за изслушването утре за оперативната съвместимност. И последен въпрос, темата за космоса а, ораторката се поправя. Говоря за това, защото и госпожа министърът е тук, а след малко ще трябва да изляза. Затова искам да попитам. Европейската космическа политика е много важна. Тук трябва да има една много, едно много успешно развитие. Много се радвам, че последните години ЕСА все пак взе решение да се инвестира в Ариана 6, новата ракета, носител – Знаете каква е международната конкуренция. Мисля, че трябва да бъдем още по-конкурентоспособни и ще бъда щастлива, ако кажете нещо по това време. Съжалявам, че се възползвах от това, че ми дадохте думата да отправя въпрос и към следващата ни гост. Но моля да кажете какво имате намерение да правите в бъдеще. Благодаря. Uh, Благодаря ви, госпожа. Госпожа Марита Сейле, министъра на науката на Латвия, е вече в залата, но тя ще може да ви отговори на въпроса малко по-късно. Госпожа Викунен. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin ministeri Matis, Latvian puheenjohtaja. Благодаря, господин председател. Господин министър, Латвийското председателство започва работата си в ключов момент и вие трябва да изиграете много важна роля в развитието на цифровия дневен ред. Знаете, че това е един от главните проекти на Европейската комисия. Има редица технически, фискални и други въпроси, които трябва да бъдат решени обаче за да може да предвижим, напред работата по цифровия дневен ред. Не един път сме казвали, че за Европейския парламент въпроса с телекомите е извънредно важен. Не един път сме призовавали съветът да вземе решение по въпроса за робинга. Латвия със своя прагматичен подход несъмнено ще помогне за по-нататъчен напредък в тази област, тази пролет. Ние наистина очакваме много от решаването на въпроса с роминга. Очакваме таксите да намалеят е, или дори да се уетнекват вътрешните цени и цените на роминга. И сега има страни, чието граждани пътуват е, непрекъснато, прекосяват граници и използват, е, използват мобилни услуги и техният трафик възлиза не на мегабайтове, на гигабайтове, а така че особено важно е въпросът с роминга да бъде решен. Трябва да намерим отговор на проблемите с ценообразуването и да стигнем до някаква средна стойност на мегабайт или на гигабайт за цяла Европа и тази цена е добре да бъде равна на това, което гражданите плащат за вътрешен трафик. Благодаря, господин председател. Това е госпожа Саундер. Благодаря за приоритетите, които вие ни представихте. Искам да се върна на два от приоритетите на Европейската комисия. Цифровия дневен ред, един от вашите важни приоритети за предидните седмици и месеци, има и втори приоритет. Това са малките и средни предприятия, които са фактически 98% от предприятията в Европа. Как, искам да го питам, как смятате да обедините работата по тези два приоритета, така че малките и средни предприятия, а, които а, в момента не използват много а, онлайн пазаруването и сделките онлайн, как възнамерявате да обедините тези два приоритета, за да видим а, бърз напредък и растеж в тази област? Благодаря. Е, с това приключваме с е, вторият е, рунд от въпроси. А, както виждате, господин министр, много ясни са въпросите. Започнете преговори под пакета за телекомите и решете въпроса с роминга още тази година. Това са исканията на депутатите. Министърът. Благодаря. Всичко това изглежда много просто. Ще се опитам да групирам въпросите, като отговоря едновременно на сходните въпроси. А сега по въпроса за роминга. Този въпрос беше обсъждан на няколко пъти в съвета. През декември имаше и доклад от Берек, от който, от който стана ясно, че положението на нещата е различно в различните страни членки. Така че не може да подхождаме еднакво към всичките към страните и няма да въпроса да бъде решен бързо, тъй като инвестицията в инфраструктурите, инвестициите в инфраструктурите са различни в различните страни членки, тарифите са различни в различните страни, някои страни членки вече нямат тарифи на минута имат примерно само месечни такси а, или плоски а, единни такси за използването на интернет, например. Тоест, различията между страните и членки са големи. Някои оператори в страните членки, разбира се, трябва да инвестират в инфраструктура, за да могат да постигнат определен капацитет на мрежата, който да отговаря на търсенето на потребителите момента ние подготвяме предложението. Неговата цел е постепенно да бъдат намалени таксите за роминг, като постепенно бъдат сведени до нула, като се а, вземат предвид, става дума за продажбите на едро, цените на едро. А, също така и с конкуренцията между операторите и цените членки. Ще представим тези предложения на парламента. Ще ги обсъдим с вас. И по този начин ще се опитаме да обединим становищата на страните членки и стигнем до общи предложения. Както споменах вече, днес ще разговаряме с комисар Етингер и министрите на страните членки ще се опитаме да намерим компромис колкото може по-бързо. Но постепенният подход е единственото, което можем да направим. Колкото се отнася до директивата НИС. Това е директивата за сигурността, мрежовата информационна сигурност. Ще се опитаме да приключим работата по директивата, защото информационната сигурност придобива все по-голямо значение. Ще се опитаме да приключим работата по нея по време на нашето председателство. Ще се опитаме значи, да приключим работа по директивата за мрежовата информационна сигурност. Сега за цифровият дневен ред. Това е въпрос, на който ние придаваме приоритет. Той е един от четирите приоритета на латвийското председателство. Тоест, ще положим усилия да подготвим предложенията за цифровия дневен ред и е, да ги сложим на масата за обсъждане. На 28 и 29 май на съвета по въпроса на конкуренцията ще обсъдим тези предложения, защитата на данните, авторското право, трансграничното сътрудничеството, съвместимостта е на идентификационните методи. Тоест всички въпроси, свързани с цифровия дневен ред, те ще бъдат подготвени от комисията и ще бъдат обсъдени на съвета по въпросите на конкуренцията в края на май. Разбира се, става дума за бъдещето. И затова този въпрос е много важен. Подигна се въпроса за малките и средни предприятия. Несъмнено, те ще, на тях ще бъде от полза изпълнението на цифровия дневен ред, за, за да може, от когато цифровият пазар бъде завършен, малките и средни предприятия ще имат възможности да се включат по-активно в електронната търговия и да предлагат електронни услуги. Това е отлична възможност за малките и средни предприятия а, да се възползват от единия цифров пазар в бъдеще. А, значи става дума за доста много широки, а, широк спектър от предложения. Сега за управлението на интернет – това също е важна част от цифровият единен пазар, която за нас е много важна. Сега във връзка с, с пътниковите услуги, моята колежка ще обясни по-подробно, вероятно, този въпрос, но ние очакваме да, се, да работим в тясно сътрудничество с парламента, с вашата комисия и как стъпка по стъпка, наред с намаляването на таксите за роминг, да постигнем неутралност на мрежата и, и да създадем нови възможности а, а, така че да имаме инфраструктура, която, от която да могат всички да се възползват от услугите, които, пред, пред, които предлагат цифрови възможности и възможности за висока мобилност. Благодаря, председателят. Благодаря, господин министр. Благодаря за вашите, вашата презентация. Благодаря за отговорите на въпросите. Тази информация е много важна за нас. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество и очакваме да продължим съвместната работа с латвийското председателство. Благодаря на всички колеги, които участват в тази дискусия. Предстои ни да обсъдим сходни въпроси с вашата колежка. Благодаря, министърът. Благодаря и аз. Моята колежка Марита Сейле, латвийски министър за въпроса на образованието и науката. Заповядайте, госпожо. Образование и наука. Госпожа Марите Сейле отговаря също за научните изследвания и за космическото пространство. Научни изследвания, космическо пространство. Това са въпроси в компетенциите на нашата парламентарна комисия както направихме през последния един час. Аз искам най-напред да ви помоля вас, госпожа Сейле, да представите приоритетите на латвийското председателство в областта на научните изследвания и космическото пространство за следващата половин година. Имате думата. Благодаря. Господин Бузек, уважаеми депутати от Европейския парламент, дами и господа, за мен е чест да представя приоритетите на латвийското председателство днес и да продължим отличната работа, започната от нашият партньор Италия. Искам да благодаря на комисията ИТРЕ на Европейския парламент за вашата подкрепа в областта на научните изследвания и осигуряването на финансиране за тази сфера. Аз отговарям за образованието и на науката, и науката в Латвия. Ще продължа сега на латвийски язик. най-важните приоритети на латвийското председателство обхващат конкурентоспособна цифрова интегративна Европа за да можем да тласнем напред е, промишлеността, услугите и да създадем нови работни места. Секторът на цифровите технологии се развива много бързо и ни предлага нови шансове за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Затова въпросите за дигитализацията наистина са много важни за нашето председателство. Съзнаваме, че Европейският съюз има а, ангажимент да участва в а, решаването на глобалните въпроси. в това отношение Латвия предвиж... има няколко приоритета в областта на иновациите и изследванията. Първо, по-тясна връзка между така наречения съюз на иновациите и европейското изследователско пространство ЕРА. Нашето председателство започва в момент, в който Европейската комисия и съветът работят върху, т.е. са приели нова, нови директиви и стратегическа пътна карта. Искам да се позова на годишния преглед, годишния доклад 2015 година, където се говори за реформи и инвестиции в, във връзка с инвестиционен план на Европа, поемане на фискална отговорност, правна сигурност и стратегическо инвестиране с цел създаване на работни места. Обедени сме, че Съюзът на иновациите даде тласък за развитие напред на дейността в тази област. Важно за нас е да привлечем всички засегнати страни, за да стимулираме иновациите в най-важните области на регионалната и националната политика. Това се казва и в нашия доклад за Европейската стратегия 2020 в доклада на Европейската комисия, както и в заключенията на съвета, изследванията и иновациите играят важна роля. През декември през 2014 година съветът препотвърди, че е необходимо да се използва изцяло потенциалът на развойната дейност, изследванията и иновациите и то именно в контекста на нашия съюз на иновациите. Трябва да се посвети и повече внимание на качеството на, на качеството на инвестициите за иновации, на разходите за иновации, защото в момента а, те не се използват в достатъчна степен за изследванията, тъй че в рамките на Европейската стратегия 2020 година, според нас, трябва да се създаде здрава връзка между Европейски съюз на иновациите и ЕРА, Европейското е, изследователско пространство. Трябва да се приложат и нови партньор, инструменти за партньорство в областта на иновациите, за да могат действително всички заинтересовани страни да бъдат привлечени към участие. Латвийското председателство си поставя за цел да съчетае енергиите между е, европейските изследователски програми и структурните фондове, за да може да се повиши потенциалът на европейските иновации през март на съвета по конкурентоспособност нашият министр на изследванията и технологиите, е, нашите министри на изследванията и технологиите ще обсъдят предизвикателствата и ще е, внесат предложения за Европейския съюз през март. През февруари в Рига ще има международна конференция на тема интелигентни стратегии и нови инструменти за регионално партньорство в областта на образованието, изследванията и промишлеността. Втори голям приоритет на нашето председателство е по-нататъчното развитие и насърчаване на ЕРА, Европейското изследователско пространство то трябва да е добре функциониращо, за да привлича а, високо надарени сътрудници, да привлича качествени инвестиции и да допринася за економически растеж. Мобилността на учените трябва да се насърчава повече. Трябва да имаме общ пазар на знанията и да го развиваме, за да може Европа да стане по-привлекателна за високо надарени чуждестранни учени. Вече съществуват рамковите условия за добро функциониране на ера на европейско ниво. Сега е време държавите членки да запретнат ръкави и да се потрудят за да имаме единно тълкуване на това, което е необходимо да се направи на ниво Европейски съюз и ниво държави членки. Естествено, че трябва да има и график в времето, за да се популяризират и най-добрите практики. За тази цел ни служи така наречената пътна карта, по отношение на която имаме голям напредък. През времето на нашето председателство ще трябва да направим преоценка на консултативните органи на европейското изследователско пространство. Също така, през май 2015 година ще ще излезем с резултатите на преоценката. В началото на юни в Рига ще се състои сесията на иновативните региони в Европа. В края на юни пък ще има конференция на ЕРА в Брюксел. Целта ни е да съчетаем, да да, да съчетаем ефекта и да увеличим ефекта от регионалните постижения. Ние започваме Италианското председателство наблегна на средиземноморското пространство, латвийското председателство, разбира се, ще наблегне на Балтийския регион, включително чрез така наречения син растеж и бонусната програма. Трети приоритет цифровите аспекти в изследователската и иновационната дейност. Защото цифровизацията притежава огромен потенциал за развитие на нашата промишленост и, и е сериозно върху процесите на изследвания и иновации. Заключенията на съвета от октомври 2013 се фокусираха върху цифровата економика, иновациите, услугите за създаване на нови работни места. През 2014 година комисията прие доклад озаглавен на път към базирана на данни економика. Ние сме съгласни с този доклад и също смятаме, че потенциалът на цифровия сектор все още не е изчерпан напълно. Всичко това няма да бъде възможно, разбира се, без сериозни инвестиции за висококачествени информационни и комуникационни технологии и съответната инфраструктура. В това отношение бих искала да подчертая, че трябва да има лесен достъп до данните. Това е нашата цел и освен това те да могат да бъдат използвани по лесен начин цифровите иновации могат да се превърнат в важен елемент на различните секторни политики. Трябва да мислим това, когато говорим и за защита на данните и а, интелектуалната собственост. Латвийското председателство смята, че Европа трябва да се ориентира към, а, и вече ориентирана към интелигентен, иновативен, устойчив растеж, което ще включва и а, наблягането на въпроса за а, дигитализацията. Още някои въпроси, свързани с цифровизацията. А, има важни процеси на промени в организацията на научната и изследователската дейност. Особено актуален е въпросът за свободния достъп до изследователските данни и обмена между държавите членки. Държа латвийското председателство ще се фокусира, разбира се, върху най-добрите постижения. Сега за космоса. В това отношение виждаме доста възможности за развитие. Ние също смятаме, че трябва да се разработи а, малко по-визионерски план за космическото, космическото дело в Европейския съюз, защото това е и в интерес на нашите граждани. Наистина, обменът на данни между Европейския съюз, Европейската космическа агенция и а, програмите за развитие трябва да стане по-добър. Трябва да насърчаваме съчетаването между тя, енергията, която представляват те. Смятам, че програмата Галилео предлага много е, чудесни нови шансове за малки и средни предприятия. Така че ще продължим дискусията в това отношение в Рига ще се организира а, Експо, международна изложба, европейска, европейски космически изследвания и е, там ще се предложат нови шансове за малки и средни предприятия. И накрая искам отново да ви благодаря за досегашното сътрудничество, като разбира се съм готова да изслушам вашите коментари и въпроси. Благодаря ви за това изказване. Следващата половин година под ваше ръководство в областта на научните изследвания, космическото пространство ще има развития, които са особено интересни за нас. Дам думата на госпожа Ниблер за въпрос. Благодаря, господин председател. Добре е дошла, госпожо министър. Благодаря за това, което казахте. Така много положително ме настроихте а, с а, приоритетите, които очертахте. Вие наистина а, се концентрирате върху насърчаването на малки и средни предприятия, че поставяте акцента върху иновациите, върху начините за международната ориентация на нашите изследователски дейности, космическото експо, което ще се проведе в Рига. Всичко това звучи чудесно и много-много ме радва. Мога да подкрепя с две ръце всичко това, което вие казахте, когато разговаряхме за Хоризонт 2020 през миналия мандат. Ние говорихме за много от нещата, които вие сега споменавате, например мобилността на учените. Това са все неща, които влязоха и в нашата програма. Сега имам конкретен въпрос във връзка с политиката по отношение на изследователската дейност. Можете ли по време на вашето председателство да направите преценка доколко нашите университети и висши учебни заведения имат международна а, насоченост. Аз съм от Германия. В нашите университети тече такава дискусия доколко, например, нашите университети трябва да предлагат бакалавърски и магистърски степени, например, на английски язик доколко трябва да сме международно ориентирани, за да можем пък и да привлечем високо надарени хора в Европа. Бих ви била много благодарна, ако направите такъв един преглед. И другата тема, Галилео, аз я загатнах в предишното си изказване – вие казахте, че възнамерявате да а, доразвиете програмата. Бихте ли казали нещо по-конкретно, освен експото в връзка с космическата индустрия? Мисля, че скоро и тук в Брюксел Европейската комисия ще организира конференция на същата тема. Въпросът ми е какво можем да направим ние в Европа, за да имаме по-добра международна позиция сега. Само ще кажа американската конкуренция, SpaceX и така нататък. Благодаря ви много. От името на групата на социалистите и демократите давам думата на господин Зориньо. Благодаря, господин председател, госпожо министър. Добре дошла. Една от характерните черти на програмата на латвийското председателство е, че тя има много добра структура, идеите са ясно е, изразени. Няма теории, определили сте ясни цели, което ни дава възможност и ние да направим ясен анализ – вие също казахте, че ще бъдете а, открити, вие имате едно отворено общество. Вие сте за открита наука, за открито образование, общо достъпно. Също, че ще наблегнете и на политики, свързани с а, подобряване на достъпа. Ние обсъждаме а, всички тези въпроси а, след а, наскоро проведените дискусии, свързани с а, сигурността на данните. Ние се опитваме да дефинираме стратегия, и за една нова технологична вълна. Ние искаме да създаваме стойност чрез е, използването на базите данни, на резултатите от научните изследвания. Инструментите, които са на лице, не са достатъчно гъвкави. Затова искам да ви задам следния въпрос. Считате ли, че Хоризонт 2020 е в съответствие с економика, която се основава на създаването на стойност и на следващо място как ще повлияете на инвестиционния план, който споменахте няколко пъти, за да може той да се съсредоточи върху приоритетите, които очертахте. От ЕКР давам думата на господин Тушеновски. Благодаря ви, господин председателю. Искам да се присъединя към колегите и да ви приветствам с добре дошла в комисията ИТРЕ. Тя е водеща комисия в областта на научните изследвания, космическото пространство. Вие Очертахте доста общи приоритети. Те са и предизвикателство за вашето председателство, тъй като ситуацията в много области е сложна и въпросът е дали може да се постигнат бързи резултати в Европа. Имам следния въпрос към вас. Той се отнася до Галилео. Разбира се, експото, което ще се проведе в Рига, е важна възможност да се предостави повече информация за това, което се прави в Европа по отношение на изследването на космоса. Галилео влиза в действие постепенно. Това е един от най-важните и най скъпоструващи проекти в Европа. Много от успеха ще зависят от търговското използване на функциите, които предлага Галилео. И искам да разбера по какъв начин вие ще насочите вниманието си върху Галилео по време на вашето председателство, как ще подобрите информираността на гражданите за проекта Галилео, не само, що се отнася до търговското ползване, GPS, използването на Галилео като нещо допълнително, но как ще стимулирате използването на Галилео от университетите за академични приложения и прочие. Мисля, че това е огромно предизвикателство. И така, какви са вашите планове в областта на Галилео по време на вашето председателство. Желая ви пълен успех в изпълнението на вашата амбициозна програма. Благодаря ви, колега. Господин Ферера от ГУЕ. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на министъра. Искам да ви благодаря, госпожо министър, за направеното изказване. Моят въпрос към вас е следният. Той се отнася до нещо, което безпокои научната общност напоследък. Искам да разбера какво е вашето лично мнение, мнението на председателството или ако има мнение на съвета като цяло, дали въпрос е обсъден в съвета, а именно по въпроса за намаляване на средствата за научно-изследователската програма в размер на 7,5 милиона. Това ще има сериозни последици за бюджетите на много от институциите и за доста програми, които се осъществяват в рамките на научно-изследователската програма, Европейския институт за научни изследвания, например, Европейският научно-изследователски съвет. Вие споменахте вашето изложение важността на информационните и комуникационни технологии. Те са загубили 307 милиона евро. Хоризонт 2020 също ще загубят много средства за 2016, за 2017 и за следващата 2018 година. Разбира се, бяха дадени основания за тези съкръщения, а именно, че трябва да бъдат освободени средства за новият Европейски фонд за стратегически инвестиции, т.е. липсват свежи средства и се търсят такива от други пера в бюджета. Въпреки, че се говори за коефициент от 15 за привличане на частно финансиране за инвестиционния план. От всичко това губи науката научната общност. Имаше доста реакции от тяхна страна напоследък. Искам да разбера какво е мнението на председателството по този въпрос. Относно органите, които ще управляват Европейския фонд за стратегически е, инвестиции. В тези органи не са предвидени никакви представители на научната общност, които да могат да влияят върху вземането на решения. Управителният съвет съдържа представители, които са близки до финансовите пазари. Те знаят откъде е за средствата, но няма да има никакви представители на научната общност и всичко това силно безпокои учените. Каква е вашата позиция по този въпрос? Какво мисли председателството по този въпрос? Обсъждан ли е въпроса в съвета и какъв е изходът от една евентуална дискусия? Господин Тамбурано. А, благодаря, господин министр. Ще видим е, как през следния семестър може да се решат тези интересни въпроси.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 Благодаря. Благодаря, госпожо министро. Много впечатляващо беше това, което ни казахте за трите си приоритета. По-тясна връзка между Съюза за иновации и Европейското изследователско пространство, значението на структурните реформи за растежа и значението на изследователствата и развойната дейност като лост за растеж в Европа и във връзка с междинния доклад за стратегите 2020. Вие във вашата страна ни показахте всъщност пример за най-добра практика, защото във вашия а, IT сектор а, растежът е един от най-високите в цяла Европа, а в някои области се умяхте да се превърнете в пазарен лидер, например, въвеждане на електронни а, програми за управление в здравеопазването. Освен това имате е, инфраструктурни проекти, в които сте по-напред от страни като Хонг-Конг, Япония и Сингапур. Ето защо въпросът ми е свързан с това. Вие казахте, че най-добрите практики трябва да влязат в пътната карпа 2020. Ще заложите ли по-сериозно на най-добрите практики? Ще вземете ли практики от вашата страна, защото вие спечелихте от Хоризонт 2020 по отношение на математическите си институти? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос – вие подчертахте, разбира се, и значението на инвестициите за растеж, изследователска и развойна дейност. Днес беше казано, че Хоризонт 2020 ще бъде съкратена, но от друга страна излиза новата инвестиционна програма на комисията. В рамките на вашето председателство и в, на тристранния диалог ще направите ли някакви конкретни предложения за използване на новата инвестиционна програма на Комисията за развойна дейност? Мистер Маргал. Благодаря. Сега от името на зелените, господин Маргал. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо министър. Вече бяха казани доста много неща. И аз поделям положителните оценки за това, което ни казахте и за вашите намерения по време на вашето председателство. Надяваме се, че както и в миналото, тези намерения няма да се окажат само а, думи. Пътят е открит, той е ясен, но като имаме предвид информацията за реалната економика в Централно и източно източноевропейските страни, вероятно ще възникнат проблеми по този път. Два много кратки коментара. Първо, планът Юнкер е свързан с краткосрочен дълг във връзка с различните и те програми, които ще бъдат финансирани от Европейския съюз. Чрез средствата на Хоризонт 2020, 2020 и научните ресурси, за които се спомена. Вие разполагате с този план, той е перспективен, вие ще бъдете, така да се каже, пазител на тази програма. И трябва да се опитате, защото тази програма от преди година и половина наистина да даде очакваните плодове. Ще трябва да се направят някои жертви. И по един добре обмислен и премерен начин те тези програми при тяхното изпълнение трябва да дадат някакъв резултат, благодарение и на направените жертви. Ако ви разбирам правилно, искате да обърнете специално внимание на растежа и иновациите. В различните части на Европа съществува дисбаланс и значителна асиметрия – този проблем трябва да, този проблем трябва да се заемем. И Европейската комисия и съвета трябва да насочат усилията си за намиране на начини за преодоляване на тези дисбаланси. Е, не става дума и за най-добри практики, и за еталонни е, примери, но трябва да се направи и нещо повече, за да се преодолеят дисбалансите в Европа. Например, планове за възстановяване и други усилия за намаляване на разликите между страните. Госпожо министър, това беше първият кръг от въпроси и сега имате думата за вашите първи отговори. Благодаря. Благодаря за всички тези коментари, а, които бяха изключително интересни. Благодаря и за въпросите. А, това, което чух от вас, със сигурност ще ни послужи в бъдещото ни сътрудничество. Сега започвам с отговора на въпросите. Първа госпожа Ангелика Ниблер. Вие се обърнахте и към моя колега във връзка с политика, космическата политика. Както вече казах, по време на латвийското председателството, космическата политика на Европейския съюз наистина ще бъде разглеждана като приоритет с оглед на създаване на по-развита економика и повече конкурентоспособност самата вие споменахте, че бихме, има още много какво да се желае по отношение на нашата конкурентоспособност. Политиката в областта на космическите изследвания към момента за мен представлява преди всичко разработване, така да се каже, на визия за бъдещото развитие на сектора и ние наистина ще положим всички усилия за да съчетаем наличните в Европа ресурси. Това се отнася както за финансовите средства, така и за всичко останало. Сега конкретно програмата Коперник – За нас е много важно всички заинтересовани страни да участват, както от частния, така и от публичния сектор. Да участват, за да могат да имат полза от тази програма. Тук не бива да забравяме и аспектите на сигурността. Съмнение няма. Госпожо Ниблер, Вие попитахте и за международната насоченост на нашите учебни заведения. И действително, И действително от, е, за образованието е много важно науката и изследователската дейност в университетите да не бъдат изолирани. Те трябва да имат връзка с економическия сектор. Това е върху което ние ще говори, работим активно. Сега господин Сурелю, Вие изтъкнахте различни фактори, обославящи откритото научно изследване и достъпа до бази данни. Както казах още в встъплението си, програмата Наука 2.0 е много важна за нас. Тя обхваща е, голям обем от данни, нещо, което поставя и науката пред ново предизвикателство виждаме, че тук имаме голям потенциал и латвийското председателство смята да наблегне на този въпрос. Що се отнася конкретно до достъпа до данни, то е свързан не само с европейската конкурентоспособност, а е свързан и с много въпроси на сигурността на данните. Така че върху това ще работим. Попитахте и за Хоризонт 2020 и, и дали а, програмата ни обхваща а, очертаните от нас приоритети. Дали Хоризонт 2020 обхважда тежи приоритети. Съветът ще продължи работата си по оценка на резултатите от Хоризонт 2020, за да можем да направим заключения, които после да са приложими в работата в съответствие с нашите приоритети. Господин Тожиновски. Благодаря ви за направения коментар и за това, че казахте, че програмата ни е амбициозна и комплексна. Действително е така. Много добре знаем, че се намираме в трудно положение, в глобален аспект. Програмите за космически изследвания, за тях попитате, например Галилео – и приложението на данните по тези програми. Аз вече отговорих, мисля, на този въпрос. А, за нашата визия е че е необходимо обществото да бъде информирано и на обществото да бъде даден по-широк достъп до данни по програмата Галилео. И разбира се, че а, сътрудничеството между Европейския съюз и и неговата агенция за космически изследвания трябва да се подобри. Друг въпрос беше свързан с загриженост за Хоризонт 2020 и прилагането на неговите приоритети, след като ще има съкръщения съгласно плана Юнкер. Да, положението не е леко. Аз като министър не се и съмнявам, че изследванията и науката са от решаващо значение за осигуряване на конкурентоспособна економика. От друга страна, Европа наистина се нуждае от допълнителни инвестиции за създаване на растеж и работни места. Всичко това е безспорно. И наистина не е, е лесно да се намери баланс между тези неща. Латвийското председателство се надава, надява и ще положи усилия това да стане, да намерим добро решение. Работя с колеги от други ресорни министерства и целта ни е да направим така, че въздействието на Хоризонт 2020 да стане популярно, да се осъзнае от обществото това отношение, разбира се, силно разчитам на вашата подкрепа. Госпожо Капел, благодаря за добрите думи, които казахте за Латвия и за нашите завоевания. Нашето намерение действително е да се прилагат най-добрите практики и то не само латвийските, а и опитът от други държави. Анализът и оценката на най-добрите практики и тяхното прилагане са един от най-важните моменти, за да може да се развива европейският проект. И накрая, господин Малагър, вие казахте wishful thinking. Надежди. Еми да, преди два дни бях в Комисията по култура и един колега от залата каза, че пък изпитвал ефекта дежавю, чувал едни хубави думи, но нямало достатъчно напредък. От наша латвийска гледна точка ще ви кажа, че ние сме много внимателни, много добре обмислихме кои приоритети да изберем, за да може след нашето председателство да останат не само думи, а и дела. Благодаря. Мадам, Благодаря ви, е, госпожо комисар, за вашите отговори. Сега продължаваме с въпроса. Ван Нистерой. Благодаря, господин председател. Кратък въпрос. Адмирирам начина по който започвате своята работа като комисар и особено отношението ви към иновациите в, и отношението към иновациите в вашата страна. Сега по отношение на плана за инвестиции. Не разбирам как средствата, които сега са предназначени за иновации, аз трябва да кажа, че отдавна настоявам за инвестиране в информационните технологии. Защо направим такива големи съкръщения? Има два милиарда и 800 милиона. А продължаваме. Значи 2 милиона и 800, 2 милиарда и 800 милиона за инструмента за споделяне на риска. А сега грабвате сатъра и започвате да режете от тази сума. Не може да имаме всичките тези усилия и след това да не използваме инструмента за споделяне на риска. Имаме толкова много средства, защо не използваме този инструмент? Във вашите дебати, във вашите разговори в комисията ще приемете ли това и ще работите ли с нас? И ще да видим какво ще, какво ще, ще, бъде, какво ще бъде въздействието а може ли може, е хубаво да помислите за структурните фондове, там има много повече пари на разположение. Председателя. Благодаря, госпожа Прел. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, много се зарадвах да чуя че толкова много внимание искате да посветите на научно-изследователската област и международното сътрудничество. В това отношение споменахте Балтийския регион, който наистина вече от доста време много успешно си сътрудничи. Така че много се зарадвах да чуя това. Вие казахте, че разбира се в областта на структурните фондове ще се предоставят сериозни средства и за научно-изследователска дейност и вие ще свържете нещата с Европейското изследователско пространство. Бихте ли казали конкретно как ще стане това? Имате ли конкретни планове? Защото господин Ван Нистел Рой също го каза. Това е искане, настояване, за което ще имате подкрепата на парламента. Що се отнася до политиката по отношение на космическите изследвания, освен че подкрепям всичко, което казахте, но искам да попитам още нещо. Европейските сателити, с които вече разполагаме, трябва да се използват много повече за развитие на економиката. Имате ли някакви конкретни планове за такива приложения на сателитите за, за промишлената политика? Благодаря. Благодаря. Сега колегата Рансдорф. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е много простичък. Можете ли да ни обясните как ще се гарантира взаимосвързаността на Клона с Галилео и GPS системите? мога да ви кажа, че японците, индийците и китайците също подготвят подобни свои системи. Възможността за тяхната взаимна връзка е, ще бъде много важна за бъдещето на Галилео. Госпожа Биркунен. Благодаря, господин председател. Госпожо Сейле, предстои ви изключително важна задача. Ние знаем, че бъдещето на Европа в голяма степен зависи от науката, знанията, иновациите и всичко, което може да постигне Европа в това отношение. В хоризонта 2020 ние по отношение на тази програма имахме някои съмнения. Най-важният въпрос за нас като комисия ИТРЕ е средствата за Хоризонт 2020, предназначени за научно-изследователска и развойна дейност, да ни бъдат използвани за други нужди. Научно-изследователската и развойна дейност трябва да остане важна съставна част на инвестиционния план. Европа изпитва проблеми в конкурентоспособността си, трудно е да се конкурира в глобален мащаб. Затова научните изследвания са толкова важни. Ако видим списъка от Шанхай, другите ранглисти, разбира се, без да му връщаме прекалено внимание, но ако погледнем към тези списъци от Шанхайн, и 20-те най-важни университети в света, от тях 16 са от САЩ и за това искам да разбера по какъв начин считате, че можем да подобрим научните изследвания в Европейския съюз, какво можем да направим на ниво Европейски съюз, за да се подобри работата в областта на научно-развойната дейност и как можем да ангажираме в по-голяма степен университетите. Давам ви думата за отговор и коментари, тъй като няма повече въпроси. Е, Благодаря за допълнителните въпроси. Господин Ван Нистелрой, госпожо Вирконен, вие и двамата засегнахте въпроса за Хоризонт 2020 и за инвестиционните планове. Още веднъж повтарям, това е въпрос, който е свързан с много аспекти, така че без компромис няма да можем да минем. По време на латвийското председателство, заедно с други колеги от други сектори, ще се постараем, наистина ще се помъчим програмата Хоризонт 2020 да бъде осигурена с средства, които да отидат в секторите, които все още е, се нуждаят от тях за своят, където може да се направи най-много по отношение на научната и развойната дейност. Но за целта е нужно наистина много сътрудничество между отделните е, сектори и вашето, вашата подкрепа тук от парламента. Господин Рамсдорф, попитахте за програмата Галилео и начина по който се използва тя. Моят колега, който отговаря за транспортния ресор, отговаря и за тази програма, тъй че ще ви помоля да отправите въпроса към него. Аз, разбира се, също ще му го предам. И накрая, госпожа Вирконен Вие попитахте за конкурентоспособността между висшите учебни заведения и как тя може да се насърчава. Така в контекста на латвийското председателство ние ще наблегнем преди всичко на структурните реформи, ще настояваме за такива, в отделните държави членки, защото е много, е повече от ясно, че конкурентоспособността на висшите учебни заведения зависи до голяма степен от това, от организацията на а, сектора на висшето образование в съответната държава и неговата връзка с бизнеса и економиката. Дами и господа, за мен беше истинска чест да разговарям с вас днес, да ви чуя, да се опитам да отговоря на въпросите ви. Отбелязала съм си всеки един въпрос и желая на вас, желая и на нас като председателство действително да направим нещо повече от красивите приказки, да постигнем конкретни цели, за да стане Европа по-конкурентоспособна и да има повече растеж. Благодаря. Разбирам, че вие гледате много сериозно на всички бележки, които бяха направени тук в тази зала. Очакваме сътрудничеството ни с вас през следващите 5 месеца. Надяваме се да имаме много добри отношения и че ще бъдат изпълнени всички наши очаквания по време на вашето председателство по важните теми за нашата комисия – научни изследвания, иновации, и космическо пространство. Благодаря ви много. Thank you, colleagues. Благодаря ви, колеги, за участието в този дебат, за вашата активност. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ни ред. Преди обедната почивка Европейска стратегия за енергийна сигурност. Ние организирахме изслушване в ИТРЕ на 5 ноември 2014 година и първи обмен на мнения проведохме на 3 декември 2014 година. Днес а, бих искал да поканя докладчикът а, да представи проекто доклада си. Проекто а, доклада беше изготвен, доколкото се спомням, преди коледната вакансия. Докладчиците в Сянка, други заинтересовани колеги са имали възможността да оформят своето мнение по тази важна тема и а, по предложенията на докладчика. Както знаете, добре, нашия докладчик е колегата от Литва Алдирдас Саударгас. Имате думата. Благодаря, господин председателю. Както споменахте, този доклад е предоставен още в края на миналата година. началото искам да обърна вниманието и върху някои общи въпроси. Както виждате, е, структурата, подзаглавията на отделните глави в е, проекто доклада. са е, свързани първо с Европейския енергиен съюз, след това имаме вътрешно и външно измерение. Според мен е важно да има именно такава структура, тъй като вътрешното измерение включва тези области, по които Европейския съюз може да постигне нещо сам между отделните държави членки. Това е много стара тема. Обсъждали сме я многократно в Европейския парламент. Тя е продължение на политиката ни. А външното измерение – в известен смисъл придоби актуалност през, поради последните събития в Украина, кризата там. Това е като подвижна мишена. Докато изготвим доклада си, тези въпроси няма да имат същата актуалност. Ние разглеждаме средносрочните предизвикателства, прегледа на стрес-тестовете, проведени от комисията, какви са резултатите. Ние фокусирахме вниманието си върху това какво искаме да се постигне в бъдеще, какви инструменти трябва да бъдат на лице, за да се гарантира енергийната сигурност и какви ще бъдат конкретните задачи. Първото, на първо място ние считаме, че Европейският единен енергиен съюз трябва да бъде този инструмент, който да използваме в бъдеще. Енергийната сигурност, конкурентоспособността, устойчивостта, това са основни стълбове на бъдещият енергиен съюз. Има и друга подвижна е, цел. Комисията работи по този въпрос в момента и очакваме през пролета, паралелно на дебатите ни по този доклад, комисията да излезе със своето съобщение. Това са основните аспекти, свързани с външното измерение – защото не става дума само за а, обща дипломация между съседни държави, а става дума за много силен акцент върху енергийните аспекти. Това са основните насоки на стратегията, която искаме да бъде изготвена. Изключително важно е да имаме ясна европейска политика – Европейския парламент реагира, изготвяйки този доклад по собствена инициатива. И е важно да работим заедно, Европейският парламент да постигне обща позиция, да има един общ знаменател. Радвам се, че в началото на консултациите Докладчиците в сянка дадоха своя ценен принос. Ние се опитахме да включим в максимална степен техните предложения в проекто доклада по време на консултациите на различни нива с Европейската комисия. Това е нашият подход при изготвянето на стратегията, да имаме а, общо знаменател, така че да се гарантира сигурност, да се гарантира сигурност за частните инвеститори по важни енергийни проекти, които ще се реализират в бъдеще. И съвсем накратко искам да спомена нещо по същество. Вече споменах Европейския енергиен съюз. Енергийната сигурност е един от стълбовете на този съюз. Ние накратко споменахме също и резултатите от стрес тестовете координацията между държавите членки, колко важни са техните планове, колко важно е да се обръща внимание на най-уязвимите държави. Вътрешното измерение е тема, която многократно е дискутирана в рамките на нашата парламентарна комисия. Моделирането на енергопотреблението е един от ключовите аспекти на енергийната сигурност и не само на енергийната сигурност, но и на конкурентоспособността и на устойчивостта, които са други важни стълбове на енергийния съюз. Знаем търсенето, как стои темата, която ще продължим да обсъждаме, включва това измерение Подходите ни към тази тема са разнообразни, но вече има и нещо общо прието. Важно е също да подчертаем енергийната сигурност изисква не само да им държим сметка за източниците, но и за технологичните ни възможности, и всичко това трябва да се предвижда на всеки етап от енергийния цикъл. Това също е важно да се разработва енергийна технология. Тя трябва да бъде съвременна технология. А Европа има силни страни в това отношение. Ние нямаме толкова суровини, но пък имаме много добре развити технологии. Това е нещо също много важно за Европейския енергиен съюз. И накрая външното измерение. Тук искам да подчертая няколко неща. На първо място да подчертая колко важна е диверсификацията. И то не само на маршрутите, а те да са свързани с надежни е, доставчици. Държави, компаниите от трети страни трябва да изпълняват всички изисквания, заложени в законодателството на Европейския съюз. И ние, ние в това отношение трябва да сме изключително строги. Последните събития, например, показаха в газовите доставки, че е необходимо да обърнем повече внимание на инфраструктурата с Норвегия, с Южният газов коридор и с газовият център в Средиземноморието. Ние трябва да поискаме от комисията, от държавите членки да направят анализ, да изпълнят със съдържание израза да говорим в един глас. Трябва да има механизъм, трябва да сме наясно по какъв начин можем да постигнем а, това единогласие. Докладчиците в Сянка дадоха изключително ценен принос. Ние ще продължим разискванията с представянето на изменения. Нашите сътрудници от комисията, от политическите е, групи също участваха и искам да благодаря на всички. Председателят. Благодаря, господин докладчик. Сега докладчиците в сянка. От е, името на социалистите. Господин Похем. Благодаря на колега за вашия доклад, благодаря за неговото представяне, благодаря за сътрудничеството и нашата съвместна работа през последните месеци. Мисля, че ви представяте един балансиран и богат доклад, но мисля, че бихте могли да бъдете малко по-амбициозен ще направя пет предложения. Първо, дългосрочна стратегия и дългосрочни цели. Защото това е нещо, което в момента липсва в документа на Европейската комисия. Дългосрочното планиране според мен е особено важно. Преходен план към ниско въглеродна економика до към 2050, за да декарбонизираме европейската економика, да бъде тя по-устойчива и да повишим сигурността на нашите енергийни доставки. Второ, енергийната ефективност заслужава специално внимание. То му е обърнато, е, такова внимание е обърнато на нея в доклада. Но мисля, че тук има и някои други въпроси. Не само енергийната ефективност на сградите, но също така намаляването на енергоемкостта на промишленото производство, защото промишлеността потребява много електричество. Значи, наред с обновяването на сградите, трябва да помислим и за по-високи стандарти за сградите. Трябва необходима е връзка между енергийна сигурност и енергоефективност. Защото ефективното използ... най-ефективното използване на енергията е да не се използва изобщо никаква енергия. <clears throat> Възстановяването и обновяването също е много важно. Необходимо е по-добро използване на местните енергийни е, ресурси. Един от принципите на нашата енергийна стратегия е трябва да бъде в унисон с нашата стратегия по въпросите на климата и да отговаря на принципите за устойчивост. И за това трябва да се стремим към нисковъглеродни и възобновими енергоисточници. Не може да си позволим просто да произвеждаме зелена енергия, но също така трябва да направим необходимото при използването на енергията включително и в транспорта. Одобрявам темата за енергийната бедност, залегнала в доклада, но ще направя някои предложения за изменения. Мисля, че съвета трябва да състави план за действие по въпроса за енергийната бедност. Модернизирането на енергийната инфраструктура е необходимо. Необходимо е да се изградят връзки между националните енергийни мрежи, но също така необходимо е и е, да се наблегне повече на интелигентните мрежи. Екаре. Благодаря, господин председател. Приветствам подготвения доклад. Поздравявам докладчика за неговата разумна, прагматична работа. Никоя страна членка не трябва да бъде уязвима и застрашено от спиране на енергодоставките. Приветствам това, което докладчика е приел, че енергийният микс е в правомощията на отделните страни, т.е. страните могат да изберат да използват а, атомната енергетика. Франция и Англия ще продължат да ги използват, други като Германия и Австрия, примерно, се отказват от атомната енергетика. Това е техен избор ударението по завършването на вътрешният енергиен пазар е нещо, което също е достойно за похвала. Трябва страните и регионите да бъдат е, свързани чрез нови интерконектори, което ще гарантира не само тяхната енергийна сигурност, но ще увеличи конкуренцията и ще доведе до намаляване на енергийните цени. Това е най-доброто средство за борба с енергийната бедност. 15% до 2020, 10% до 2020 и 15% до 2020, до 2030 са цели, които едва ли могат да бъдат постигнати. Трябва да се признаят големите географски разлики. Страни като Малта, Кипър, Обединеното кралство, Ирландия, може би сте забелязали, че те са, това са острови. И е, интерконекторите ще трябва да минават по дъното на морето и ще бъдат много по-скъпи, отколкото свързването, примерно, на Люксембург с неговите съседи. С структурните въпроси, планирането, възлагането, строителството, всичко това отнема време. Готов съм да имаме цели за онези части на Европа, които не са островни. Но трябва да отделим специално внимание на тези части от Европа, които са острови скептично се отнасям и към призова комисията в спешен порядък да а, работи за а, завършване на енергийния съюз и по-специално 50-ти параграф. А, не смятам, че е уместно сега да призоваваме за завършване на енергийния съюз. Изцяло съм за довършването на вътрешния енергиен пазар, но Предполагам, че енергийният съюз е нещо повече от единния вътрешен пазар и бих искал да знам за какво точно става дума. За колективното закупуване, нещо, което се споменава. Бих искал да призова към внимание тук. Защото а, а, ако ние сме уязвими, това е защото много страни имат дългосрочни договори с Русия. Очевидно Русия не е надежден бизнес партньор. Мислите ли, че ще бъдем по-сигурни, ще осигурим по-голяма сигурност, ако има един общ гигантски договор с Русия на место 6 отделни договора? Може би цената ще бъде малко по-добра, но не мисля, че това ще възпре господин Путин да врътне кранчето и да спре гъста, ако реши да направи това. И ако ми решите, господин председател, искам накратко да се запомена между правителствените договори и предварителните и последващи анализи на тях от страна на комисията. Господин Карим по време на дадаткото председателство искаше те да бъдат разгледани в парламента. Тогава тази идея не бе осъществена. Питам се дали тя ще бъде осъществена сега. Благодаря. Колеги, моля, спазвайте регламента за времето, за да може всички да получат възможност да участват в дискусията. На следващата седмица, на понеделник, имаме извънредно заседание на комисията ИТРЕ с съместник председателя на Европейската комисия, господин Маруш, комисар Маруш Шефкович. Той ще обясни, надявам се, какво значи Европейски е, енергиен съюз и какви са намеренията на Европейската комисия по този въпрос. Това е в следващия понеделник. Извънредно заседание на комисията ИТРИА. А сега думата има Колин Петърсън от АЛДЕ, заместник председател на комисията. Напред искам да благодаря на докладчика за отличното ни сътрудничество по този въпрос и е, желанието да се намери обща позиция по въпроса. В доклада се подчертава колко уязвими сме от зависимостта от единен, един единствен източник на доставки. Има паралелна дискусия за намаляване на енергопотреблението и за по-голяма енергийна ефективност. Искам да подчертая връзката между необходимостта да се намали вноса на газ и по-ефективното използване на енергията, като обърнем особено внимание на предизвикателствата, свързани с топлоснабдяването. Единственото дългосрочно решение е да се намери по-устойчив начин за отопление през зимата. Така ще се реши проблема не само с сигурността на доставките, но и ще разреши доста от социалните проблеми, свързани с високите фактури за енергия и ще насърчи работните места и растежа чрез инвестиции в инфраструктурата и иновации, вместо за закупуване на енергия като такава. Аз представих няколко изменения за да може да се дадат примери за това, как може да се постигне всичко това. В раздела за енергийния съюз на доклада отива, според мен, отива по-далече от ограниченото виждане за европейска газопреносна мрежа. Но трябва да разбираме, че енергийния съюз ще изисква много по-координирано управление на енергийния пазар относно намаляване на енергопотреблението. Аз приветствам приоритета, който се отдава на мерките за енергийна ефективност, за намаляване на горивата, насърчаване на инвестициите, но искам да се постави по-силно ударение върху прилагането на съществуващото законодателство, и постигане на напредък по изпълнение на целите ни за енергийна ефективност, като се преразгледат националните пътни карти за това. Относно енергопроизводството, има различни мнения относно енергийния микс, източниците на енергия, които могат да се развиват от държавите членки или на регионално равнище. Най-сигурните източници на енергия трябва да са устойчиви. Затова тук трябва да подчертаем важната роля на възобновяемите енергоисточници. Надявам се, че ще продължим сътрудничество по тази тема и ще намерим съгласие по нея. Господин Салигиотис има думата от името на Обединената левица. Искам да благодаря на господин Саудагас за отличното сътрудничество, за положените усилия. Ние трябва да подобрим енергийната сигурност. Достъпа до енергия е основно човешко право и всички трябва да имат възможност да се ползват от енергоисточниците. Много важно е, че се подчертава общо въпроса за енергийната бедност в доклада, но не се правят конкретни предложения, които биха могли да доведат до намирането на решение на този проблем. Борбата срещу енергийната бедност изисква да се сложи край на неолибералните политики, да имаме политики вместо това, които да насърчават социалния растеж, повече публични инфраструктури. Не са предвидени също мерки да се спре изолирането на държави или на региони от енергийните мрежи. Не става дума тук само за Кипър, а и за други държави, които са изключени от основните енергопреносни мрежи. Освен това няма никакво позоваване реално на възможностите да се използват а, резервите от природен газ в източна Европа, особено в изключителната економическа зона на Кипър. В доклада ни трябва да споменем какъв да бъде конкретният план Средиземноморието да се превърне в енергиен център, да се финансира инфраструктура в тази област, за да се подобри енергийната сигурност, нещо важно в геостратегическо отношение. Съюзът трябва да присъства в този регион и да участва в всичко, което се прави в източното Средиземноморие. Този доклад трябва да съдържа инициативи за повече сътрудничество с всички държави от източното Средиземноморие, не само с Кипър, Израел, Египет, Ливан. Важно е Европейския съюз да има своя принос за постигането на мир и економическо сътрудничество, което ще допринесе за подобряване на благосостоянието на хората от този регион. На следващо място трябва да подчертая, че атомната енергия е изключително опасна, дори когато се използва за мирни цели. Тя е опасна за околната среда, така че в това отношение не сме съгласни с това, което е предвидено в доклада. Ние ще представим предложения за изменения в насоките, които очертах. Надяваме се, че чрез дискусия ще можем да подобрим доклада. От групата на зелените Бенедет Явор има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за изключително ценния доклад, който е изготвил. Предложението на комисията съдържат доста недостатъци и много от тях са разгледани добре от проекто становището. Има някои елементи в становището, които трябва да бъдат подсилени чрез сътрудничество между нас. Радваме се, че се говори за намаляване на енергопотреблението ние трябва да се фокусираме действително върху енергийната ефективност, вместо да създаваме нови инфраструктури, използващи изкопаеми горива. Има и други добри предложения. По-конкретни предложения трябва да бъдат включени в становището за финансирането на инвестиции за енергийна ефективност на сградите, както и за възобновяеми системи за отопление и охлаждане. Те са доста подценени, въпреки че са нещо от особено на важност за в областта на енергетиката. Трябва да има по-ясно подчертаване на изпълнението на съществуващите регламенти за енергийна ефективност. Много от държавите членки няма да изпълнят целите, които са заложени в тези регламенти и това е един от основните проблеми в е, енергийната система на Европейския съюз. Може би най-важният недостатък в проекто становището се отнася е, до недостатъчната роля, която се отрежда на възобновяемите енергоисточници. Ние предлагаме да има отделна глава за възобновяемите енергии и тяхното по-широко използване както и за намирането на средства за финансиране в тази област. Относно газопреносните мрежи а, и интерконекторите, това не е достатъчно. Инвестиции трябва да има също и в създаването на интелигентни мрежи. Иначе няма да имаме една стабилна европейска система, която да включва по-голям дял на възобновяемите енергии що се отнася на местното енергопроизводство. Считаме, че това е важна възможност за решаване на проблемите в областта на енергетиката на Европа. Но всеки проект в тази област трябва изцяло да съответства на регламентите в областта на климата и енергетиката. Интегрираният енергиен пазар е изключително важен – Важно е не само технически да има междусвързаност между енергийните системи на Европа, а да има хармонизация на правната среда и сътрудничество при регламентирането на мрежите и системите, защото само физическото свързване не е достатъчно. Имаме някои други предложения за изменения, но нямам достатъчно време за да ги представя. Ще продължим сътрудничеството ни с докладчика по становище. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за добре свършената работа. Той е, се е случил в препоръките на нашите политически групи и много от предложенията са включени в доклада. Ако ще разработваме стратегия за енергийна сигурност, трябва да привлечем подкрепата на гражданското общество. Не можем да имаме енергийна сигурност без енергийна демокрация. Но това значи, че хората трябва да имат възможност да избират кой им доставя енергията. За жалост, по този въпрос съществуват различни подходи. Различни подходи съществуват и в прилагането на европейското законодателство. Необходимо е достатъчно информация за потребителите, които да могат да направят своят избор. Необходимо е да се опрем на най-добрите местни практики, за да постигнем оптимални решения. Трябва да използваме ефтините енергоисточници, за да се борим с енергийната бедност. Необходимо е специално внимание да обърнем на енергийната ефективност на жилищата и промишлените предприятия за да може да се намали потреблението, особено потреблението на газ. Очевидно, че газът е много важна суровина. Такава ще остане и за бъдеще. Но е необходимо да решаваме тези въпроси без да увеличаваме обема на отпадните продукти, емисиите на въглероден диоксид, са нещо, което се отнася до всички страни членки. И и онези, включително и онези, които е, използват не само е, топлоелектрически централи. Необходимо е по-решително да пристъпваме към използването на възобновими енергоисточници. Включването на договори с Русия е друг въпрос. Не трябва да се отказваме от достъпни енергоисточници, от които се нуждаем. Сегашната ниски цени на петрола са нещо, което няма да трае много дълго. И трябва да знаем, че съществува риск е, тяхната цена внезапно да се повиши. С това приключихме с докладчиците Всянка, сянка, казва председателя сега. Ще давам думата по за две минути на всички останали желаящи да говорят. Колегата Отмар. Благодаря, господин председател. Две неща искам да спомена. Първо, зависимостта. Мисля, че е много важно да се прави разлика между общата зависимост за енерги... от енергийни доставки и енергийна до... зависимост от някой, който е несигурен доставчик. Факт е, че Русия използва своите енергийни ресурси като средство за политическа война и дестабилизиране на търговските си партньори. Значи, тук става дума за една умишлена политика, е, която разчита на зависимостта от доставките на Русия. Това първо. Второ, вътрешния пазар. Вътрешния пазар е основата на много от това, което правим. За да имаме функциониращ вътрешен пазар, трябва да се отървем от тези части от нашата економика, в които се регулират цените на енергия, е, е, енергията. Необходимо е създаване на обща електропреносна мрежа. Защото по този начин ще могат да се използват всички източници на електроенергия. Съгласен съм с подхода на докладчика към атомната енергетика. В някои страни ще увеличават потенциала на атомната енергетика и това е добро за сигурността. Други вървят в обратна посока. Тоест разнообразяване, по-малка зависимост от доставчици, на които не може да разчитаме. В крайна сметка, благодаря ви, господин докладчик. Доклада е добър и ще продължим работа по него. Колегата Юг. Благодаря, господин председател. Искам преди всичко да благодаря на нашия докладчик, защото докладът е много балансиран, много добре структуриран. Особено, що се отнася до, разпределе, до баланса между вътрешни и външни измерения. Сега по последния въпрос въпросът за енергийната зависимост и начините за нейното намаляване, особено след кризата в Украина, този въпрос стана изключително важен. Защо? защото прекомерната зависимост застрашава сигурността, а диверсификацията е възможна само ако бъдат осъществени интерконекторните връзки. Има обаче някакви държави членки, които все още не спазват правилата и това пречи на потичането на газ, на двупосочното потичане на газа. И отново за външното измерение. Тук е важна ролята на службата за външни действия на Европейския съюз. Тя ще излезе скоро с нови предложения за подобряване на положението. И още един въпрос искам да засегна във връзка с енергийната ефективност и сградните изолации. Средствата в държавите членки трябва да се увеличат, защото в държавите членки много се изостава с изолирането. Около 40% от изразходваната енергия би могла да се спестява, ако имаше по-добра енергийна ефективност, респективно изолация. Така че подкрепям проекто доклада. Благодаря. Muchas gracias, eh, presidente. Yo también quiero agradecer. Благодаря, господин председател. Това е господин Бланко Лопес. Благодаря на докладчика е, за това, че е третирал въпроси от ключово значение. Е, значението на енергийните доставки е нещо, което ясно пролича в е, конфликта в Украина. Трябва да обърнем повече внимание на енергийната сигурност и аз ще внеса някои изменения в този дух. Трябва да бъдем по-решителни като в пътя си към нисковъглеродната економика. Това е начин за намаляване на нашата зависимост от изкопаеми горива. Тези усилия играят много важна роля и докладът според мен трябва да бъде по-амбициозен относно начините за намаляване на емисиите, намаляване на нашата зависимост и създаване на качествени работни места в енергетиката. Необходимо е да се обърне повече внимание на енергийната ефективност. Трябва да си спомним нези 40%, е, за които се споменаваше по-рано, и да се стремим към тях, вместо към 27-те. и в Балтийските страни, и Иберийският полуостров имат възможност за създаване на интерконектори. Повече от 45 милиона страдат от енергийна бедност. Това е нетърпимо. И мисля, че тази комисия трябва да разработи цялостен план за действие, с мерки за намаляване на енергийната бедност, която все още съществува в Европа днес. Благодаря, председателя, благодаря. Колегата Алцикис. Благодаря на докладчика. Неговият доклад е много добре написан, напълно балансиран. Но във всеки случай не трябва да забравяме миналото. Европейският е, съюз обръща още от, обръща от 2009 година внимание на енергийната сигурност, когато имаше прекъсване на доставките. Но е, е, тези, тези намерения не бяха не се превърнаха в реални факти. Миналата година вече решихме, че имаме функциониращ вътрешен пазар и че сме премахнали всички пречки за, по пътя на общата общия енергиен пазар. Не смятам, че това е обаче е така. Е, не е така, защото трябва да се вземат предвид специфичните особености на страните членки. Е, имам един единствен терминал за втечнен природен газ в Балтийските страни и той ще се строите първа и ще започне да работи едва след 15 на години. Това е абсолютно недостатъчно, като имат предвид енергийните нужди на Европа. И именно за това страните членки трябва да развиват по-енергично този сектор със собствени инвестиции, да координират своите усилия, за да може да се укрепи увеличи енергийната сигурност на цяла Европа. Като говорим за енергийна сигурност, необходимо е да се подчертае, че е необходимо да се защитават а, уязвимите съоръжения, примерно атомните електроцентрали, които са много уязвими и могат да бъдат обект на терористични атаки. Ще направя конкретни предложения по този въпрос. Смятам, че инвестициите в атомната енергетика трябва да бъде един от приоритетите на и Европейската комисия трябва да изиграе своята важна роля в това отношение. Благодаря. И сега давам думата на господин Адам Герек. Съгласен съм с докладчика, че енергийният съюз трябва да се базира на трите стълба, които той спомена. Енергийна сигурност, конкурентоспособност и устойчивост. Господин Салгардас приоритизира всички тези стълбове, слагайки първия от тях на първо място, а именно сигурността. Това е от стратегическа важност. Във втори параграф обаче липсва позоваване на използването на местни ресурси, включително на въглища и други. Дори в мирни времена, когато имаме сигурност, могат да бъдат спрени доставките. Енергийната сигурност беше въпрос, на който се натъкна и Германия – тя реши да извади от експлоатация атомните си централи. Необходимо е да бъдат диференцирани източниците на доставки. В доклада се говори за енергийна ефективност, нещо особено важно – Трябва да има ефикасност е по цялата верига. Бих предложил да, да се спомени, спомене директивата за енергийна ефективност и да се внесат нужните изменения в нея, за да се подсили енергийната ефективност. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Mr. Chair. господин Бендидес. Благодаря на докладчика за отличната му работа. Той попада точно в целта. Мерките за енергийна ефективност са включени, както и мерки за намаляване на енергопотреблението. беше споменато е централното отопление. Това е нещо добро за градските райони, но в провинцията може би не е най-удачният вариант. Ще помогнем за енергийната сигурност на Европа като заменим руския газ с топлинни помпи. Which is important for uh, our security. Uh, as far as I have heard, it only requires about uh, 50 54 uh, отоплителни помпи само се предвиждат. Така че може би този въпрос трябва също да бъде включен в е, доклада за отоплителните помпи, наред е, с е, въпроса за централното отопление. Господин Кофоп, благодаря на докладчика за неговия доклад. Трябва да бъде гарантирана енергийната ни независимост в Европа. Това е изключително важна задача. Има няколко коментара по доклада. Както и други казаха, ние трябва да подчертаем важността на енергийната ефективност като част от решаването на проблема. Спомена се за градовете. Те действително са важни, защото са големи енергопотребители в Европа. Може би трябва да говорим за интелигентни градове, да се свържи енергетиката с а, а, градовете. Бяха споменати също централното отопление, отоплителните помпи и прочие. Ние трябва да ангажираме и местните хора в намирането на подходящи решения. Относно междусистемните връзки, важно е да има такива презгранични връзки, трябва да има такива връзки и вътре в самите страни. И всичко това възпрепятства създаването на един истински единен енергиен пазар. Затова трябва да се решат тези проблеми както вътре в държавите, така и между тях. Когато говорим за енергетиката в геополитически план, тогава възобновяемите енергии, използването на енергията на вятъра, на, съл, на слънцето трябва да бъдат отчетени като важни фактори. В доклада не се подчертават всички ползи от енергията, която можем да произвеждаме тук. Имаме много възможности да използваме силата на вятъра за производство на енергия. Благодаря ви. Господин Цанонато има думата. Благодаря, господин председателю. Има въпроси, по които съм съгласен, които бяха споменати от други изказали се. Докладът е отличен. Искам да кажа две неща. Първо, от по-технически порядък и от по-общо характер. Първо, трябва да се подчертае европейската газопреносна мрежа, както и по-доброто използване на метана. Въпреки, че има някои споменавания на тези въпроси, не са достатъчно силно изразени. Аз ще направя изменения в този смисъл. Говори се, че Русия не е надежден партньор. След украинската криза и следейки поведението на Русия, става ясно, че нямаме сигурни доставки, що се отнася до метана. Въпреки, че има достатъчни е, залежи, те не се намират на подходящото място, за съжаление. Необходими са дипломатически усилия. Трябва ясно да се подчертая, защо се нуждаем от Европейския енергиен съюз. Трябва да поискаме от Европейската комисия да гарантира и някои митнически мерки, така че да се принуди Русия да бъде надежден партньор. Това не е така в момента. Въпреки това се струва да се спомене. Трябва да търсим постигането на резултати. Господин Христофор, има думата. Благодаря, господин председател. Европейската стратегия за енергийна сигурност е изключително важен въпрос, тъй като се отнася до нашата независимост, до нашата автономност, особено след проблемите, които изпитахме във връзка с кризата в Украина. Нуждаем се от повече инвестиции, от намирането на изход от сегашното състояние в енергетиката. Трябва да отправим посланието, че има альтернативи. Трябва да използваме ресурсите в източното Средиземноморие. Гърция, Кипър, Израел могат да бъдат включени. Можем да създадем ново стратегическо измерение в този сектор с повече достъп до Близкия изток, е, арабския свят по енергийни съображения, както и по геополитически съображения, Европа трябва да присъства в тази толкова чувствителна зона на света. В Европа не разполагаме с достатъчно собствени енергоресурси. Ако включим в доклада въпроса за това да бъдат реализирани повече инвестиции в източното Средиземноморие, може да се намери решение. Трябва да подкрепим в по-голяма степен възобновяемите енергоисточници, защото сега те са много по-ефтини, отколкото в миналото и могат да, да се конкурират в много случаи с природния газ. Ето защо южните страни могат да използват а, слънчевата енергия, а другите страни могат да използват а, други природни източници, като силата на вятъра. В този доклад е, можем да подчертаем, че можем да съчетаем, можем да използваме плана на Юнкер за реализирането на тези цели. Трябва да заложим енергийните ни цели за източното Средиземноморие, както и по отношение на възобновяемите енергоисточници, за да могат да бъдат направени инвестиции в тези области. Така ще бъдат намалени разходите, ще създадем работни места, и в голяма степен ще намалим енергийната бедност. Ето защо аз вярвам, че трябва да имаме преки инвестиции в тези области, като се възползваме от плана Юнкер. Dziękuję bardzo. Oczywiście chciałbym wyrazić uznanie dla... господин Якевич. Благодаря. Благодаря за доклада. като сравнявам, го сравнявам с Европейската стратегия за енергийна сигурност, мисля, че този доклад е крачка напред. В правилна посока върви, тъй като отбелязва слабостите на предишните документи и прави добри прогнози и формулира насоки за бъдещето. Европейската стратегия за енергийна сигурност беше само началото. Благодаря на докладчика, че той е обърнал специално внимание на предизвикателствата. Сигурността. Сигурността, това значи да използваме енергоисточниците, които, с които в момента разполагаме. Според него, 53% от енергията, която използваме, идва от един доставчик Газпром, който доставя а, природен газ на Европа. А, плащаме по един милиард всеки ден а, за това, което внасяме. Тоест много зависим от вносът на природен газ. Той спомена събитията през 2009 година, както и сегашната криза. Очевидно, натискът обаче не е безопасен инструмент. Той е опасен инструмент за европейската економика. Натискът е такъв инструмент. Добре е, че той споменава всички този доводи, но има нещо, което липсва тук. От полска гледна точка, може би, всички тези проблеми могат да бъдат решени, като се окаже помощ и подкрепа на нови енергоисточници, например шистовият газ, като се вземат предвид интересите на всички страни, включително интересите на Полша. Защото в резултат на сегашните събития през следните години ще загубим към 600 хиляди работни места, няколко, милион, няколко милиарда евро също. Така е много малка част от тези загуби ще бъдат възстановени от европейските фондове. Така че този документ не показва пълната картина, реалността в Европа, особено състоянието на нещата в Европа. Господин Танг. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и на докладчика за неговият доклад, който е много добра основа за по-нататъчни дебати по този въпрос. Искам да споделя с вас загриженост по най-малкото два въпроса. Нещо, което не бе достатъчно добре осветлено в, в нашия дебат тази сутрин. Първо във връзка с енергийната сигурност. Енергийната сигурност е, изисква европейска стратегия и да се направят много ясни избори. Трябва да има резервни мощности, трябва да има взаимни връзки, интерконектори. Наред с това необходимо е разнообразяване на енергоисточниците. Аз обаче не виждам кое е, ние ще предпочетем. Намаляване на търсенето, интерконекторите ли, защото необходима ни е ясна стратегия и трябва да направим своя избор, ако искаме да си осигурим наистина енергийна сигурност на Европа. Това първо. Второ, все още в страните членки съществуват доста много субсидии за енергопроизводителите. И това пречи на създаването на устойчива економика и в крайна сметка на енергийната сигурност. А така че, когато обсъждаме тези въпроси, трябва да се посочи, че някои от е, е, субсидиите, свързани с енергетиката, противоречат на нашите общи цели. Не знам дали въпроса за субсидиите трябва също така да влезе в е, нашите документи, когато обсъждаме въпросите на енергийната сигурност. Председателят. Благодаря. Сега 9, номер 19 а, от нашия списък. А, това е първата жена, която ще се изкаже по тази тема. Интересно е, че жените като жени, не проявяват голям интерес към тази тема. А колежки, имате думата. Благодаря, господин председател. Вие знаете, че аз се занимавах с а, инструментът свързване на Европа. Най-напред искам да благодаря на колегата и да му го поздравя за докладът, който изцяло подкрепям. Приветствам неговата позиция а, за а, ускоряване на а, разнообразието, а, за да се премахне а, изолацията на крайбрежните страни и надяваме се да доведе до намаляване на цените. Искам да препоръчам включването на а, параграф за а, а, привличане на частни инвестиции за проекти от общ интерес, така наречените PCI. За да може да се помогне на онези проекти, които имат истинска добавена стойност за Европа. Това първо. Второ, да се помисли за капацитетът за използване на втечнен природен газ. Включително и за страните в Централна Европа, които нямат излъз на море. Създаването на газов хаб за източните страни ще даде възможност да се замени вносът на природен газ. Индексирането на цените на едро. То вече води до а, намаляване на цените, примерно в, в северните страни и северната част на Великобритания това ще ни даде и по-голяма възможност да преговаряме за, по въпроса на цените, когато става дума за България. Според мен този капацитет трябва да бъде увеличен, особено за централните и източноевропейските страни. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Компула Натри. Компула Натри. Мисля, че очевидно има неотложни е, въпроси, на които трябва да отговорим. Имам някои конкретни идеи във връзка с това. Увеличаването на собственото енергопроизводство, например. Тук не трябва да забравяме биоенергията, която отделя по-малко въглеродни емисии и дава възможност за използване на биогоривата. Биогоривата заменят вносът съществуващите технологии могат да бъдат използвани и Европа не трябва да остава на страна от това техническо развитие. Споменава се също така ще трябва да отчитаме целият жизнен цикъл на енергопроизводството. Затова а, и тук ми се иска а, да обърнем внимание на чистите технологии, където трябва да бъдем също начало в а, световния пазар. Трето, енергийните мрежи и интелигентните мрежи. Трябва да се осигурим гъвкавост на пазара, когато става дума за възобновими енергоисточници. Когато планираме енергийните мрежи и, и така наречените интелигентни мрежи, трябва да помислим как можем да увеличим делът на ВЕИ а, по отношение на традиционните енергоисточници. И накрая искам да спомена моята страна Финландия. Имаме само един газопровод. Той идва от Русия. До сега не сме имали проблеми, а, но газът се използва само в южната част на страната. Е, и, с, с радост ще използваме природен газ и в други части на страната. Господин Зариньо. Искам да поздравя колегата за работата му върху доклада. Искам също така да спомена факта, че инвестирането в енергийната сигурност трябва да бъде приоритет в нашите програми. Ще внеса предложение за малко изменение по отношение на конекторите между електропреносните мрежи. Решението на съвета във връзка с климатичните измерения не е задължително. Трябва да искаме от комисията да прилага механизмът, който ще гарантира постигането на тези цели. Сега ням, нямаме задължителни цели, но необходим е някакъв механизъм, който да ни даде възможност да преценим коя страна какво е направила director in DG, uh, director in... Сега давам думата на, на госпожа Въздорфер, е, директор в Генерална дирекция енергетика на Европейската комисия. Искам от името на Европейската комисия да реагирам на някои от казаните неща. Благодаря на докладчика Сорегас е, за отличния му доклад. Ясно е, че основният проблем за енергийната сигурност е поставен на масата, трябва да се оцени подобаващо и ще се върна на енергийния съюз след малко. Ние сме съгласни с трите цели – конкурентоспособност, сигурност на доставките, устойчивост. В нашата стратегия ние наблягаме на средносрочния план, без да забравяме ключови действия, които да бъдат предприяти на следващия етапи. Е. Шест ключови действия сме предвидели, много от тях бяха споменати за енергийния пазар, вътрешните източници, външният аспект на диверсификацията, да се говори с един глас и прочие. Това са все ключови въпроси. Сигурността на доставките е нещо повече от отделен въпрос. Трябва да издаваме ситуация за следващата а, зима, вече да имаме тези а, средно, краткосрочни и средносрочни действия относно плащанията и вноса. Заедно с стратегията от май ние публикувахме изследване с ясни факти и цифри по отделни държави и трети държави относно енергийната зависимост. 53% от енергетиката на Европейския съюз идва от трети страни и вероятно това ще продължи. Имаме 6 държави членки, които са изцяло зависими от един единствен доставчик, а именно руския газ. Ситуацията е доста по-различна. Някои са 100% зависими, други са по-малко зависими, както се вижда. Въпроса за солидарността се поставя на дневен ред Що се отнася до Русия и Украина, постигнахме споразумение за а, тази зима, следим изпълнението, за сега няма нищо, което да съобщим. Заместник председателя Шевчович беше миналата седмица в Москва, обсъди тези въпроси със своите колеги. Диалогът в тази област продължава. За цялостния политически диалог с Русия всичко ще зависи от е, изпълнението на протокола от Минск. Всички сме съгласни, е, че е, трябва да се гарантират доставките на вътрешния пазар. Относно енергийния съюз, заместник председателя Шевчевич ще дойде във вашата комисия в понеделник. Дискусията днес и докладът, който ще бъде финализиран, са много добри, докато обсъждаме енергийният съюз който ще има 7, 5 измерения с ключов елемент сигурност на доставките, вътрешен пазар, всички аспекти, които бяха споменати и днес. Затова считам, че има много добра възможност при обсъждането на Енергийния съюз да разгледаме тези пет измерения с е, предвидени ясни действия, ясно дефинирани на 25 февруари ще се публикува документът ни в това отношение. Ще имаме възможност да го обсъдим. Планът Юнкер ще ни помогне да финансираме някои от инвестициите. Те са свързани с енергийния съюз, беше спомената инфраструктурата, също за общите енергийни проекти. като обърне внимание на приоритетите ни, сред които енергийна ефективност, възобновяеми източници. Мисля, че можем да постигнем известен напредък в това отношение. Ще продължим разговорите по тази важна тема. Заместник председателя Шевчович в по-големи подробности ще ви запозная с Енергийния съюз – но има доста материал за обсъждане след днешната ни среща. Председателят, благодаря ви за вашето участие, за вашето изказване. Господин докладчик, господин Алгирдас Саударгас, от изказванията стана ясно, че има почти пълно съгласие с изготвения от ваш доклад. Имате ли, от вас доклад, имате ли нещо да добавите? Разбира се, господин председател. Дълбоко съм признателен на всички колеги за ценният им принос. Защото изказванията бяха съдържателни. Съжалявам, че не мога да спомена поименно всички. Всичко беше внимателно отбелязано. Ние ще използваме вашите предложения, ще поддържаме контакт. Чувствайте се свободни да отправяте всички ваши предложения или предложения за изменения към мен. Не зная дали разполагам с време за кратки коментари. Особено наказаното от докладчиците в сянка. Ще започна с колегата Бош. Той спомена по-дългосрочните проблеми след 2015, дори 2050, извинете. Ако говорим конкретно точка по точка, това ще доведе до отварянето и на други теми. Заедно с докладчиците в сянка ще видим какво действително заслужава да се опомене, тъй като не разполагаме с а, възможност да изготвим такъв дълъг доклад. Много неща ще бъдат включени в доклада. Аз съм отворен да обмислям някои промени, да акцентираме върху някои аспекти в по-голяма степен. Беше спомената важността от изпълнението. Няма да споменавам всички, но мнозина от колегите подчертаха това, колко важно е да се прилагат вече съществуващите документи. Това е упоменато в доклада. Бихме могли да го подсилим като дадем някои конкретни примери, можем да обсъдим този въпрос. В известен смисъл от Литва ние проявяваме интерес към така наречените енергийни острови, но има и реални острови, които изпитват сериозни затруднения, които не са достатъчно отчетени може би поради това, че не разполагаме с достатъчна компетентност в тази област. Ние трябва да разглеждаме всички проблеми на равноправна основа, както по отношение на южните, така и на северните острови. Аз очаквам вашия принос. Ще работим по конкретните формулировки. Господин Силиопис спомена няколко аспекта, които аз вече споменах, за Средиземноморието, за новите източници на газ и а, петрол. Ще обсъдим въпросите заедно с докладчиците в сянка, да видим какви подробности могат да бъдат включени, как да бъдат формулирани. Но като, като цяло тези неща са упоменати накратко, въпреки това ще проведем дискусия, за да изготвим обща позиция. Очаквам господин Явор, така както предложи, да предложи цяла нова глава. Тоест, е, ни предстои още много работа. В каква степен можем е, да допълним доклада? Съгласен съм с важността на всички аспекти, които бяха споменати, но доколко далече можем да стигнем, именно в този доклад можем да обсъдим този въпрос заедно. Няма да споменавам другите колеги. Бяха направени важни наблюдения. Няма да споменавам за Русия. Това е известна тема на настоящия етап. Не искам да се отваря много дълга дискусия. Много от нещата вече са включени в доклада. Искам да благодаря отново на докладчиците в сянка на Европейската комисия. От ам, моя гледна точка сътрудничеството ни беше действително отлично. Колегата Ериксон, Дина, другите сътрудници също много ни помогнаха. Свършиха отлична работа. Ние ще продължим обсъжданията по измененията. Крайният срок за изменения по проекта от доклада е 28 януари 2015 година в 12 часа на обяд. 28 януари. Ще започнем заседанието. Ще продължим днешно ни заседание след 2 часа и половина в 3 часа след обед. Благодаря ви.